And the appointment was 3 p.m., so with some minutes of courtesy, we are getting started. Председателят. Трябваше да започнем в 3 часа. Вече 5 минути след 3. Е. Затова продължаваме по дневния ред, точка 9, разисквания по стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз ще изслушаме представяне от страна на Европейската комисия и на КОЗИ. Това е постоянната комисия за оперативно сътрудничество относно вътрешната сигурност. Нашия докладчик по въпроса е Рита Борселино. Сигурно си спомняте, че на миналата междупарламентарна конференция на 5 октомври за демократичната отчетност на Съюза, комисията обяви първия си годишен доклад и той ни беше представен от Кози. Това послужи за основа на доклада ни по собствена инициатива, подготвен от госпожа Борселино. Това е продължение на работата на госпожа Алфано по организираната престъпност и на госпожа Интвелт доклада и по оценка на борбата срещу тероризма. Ние искаме да привесаме най-напред заместник председателя на КОЗИ, господин Мирослав Куманек и господин Нунес Делмейда, който представлява Европейската комисия. Те ще ни представят най-новата информация по този въпрос. Най-напред давам думата на господин Мирослав Команик. Благодаря, господин председателю. Уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, от името на председателя Рапацки на Комитета по вътрешна сигурност, който за съжаление не може да присъства поради неотложни ангажименти в Полша. Имам честа да ви информирам за състоянието на цикла на Европейския съюз и неговата политика в областта на вътрешната сигурност. На френски съкръщението на наименованието на нашия постоянен комитет е КОЗИ. Идеята е да улесняваме и укрепваме сътрудничеството между компетентните национални органи на държавите членки в областта на държавната сигурност и вътрешната сигурност на Европейския съюз. Целта е ефикасно сътрудничество и съгласуваност в областите на полицейското и митническото сътрудничество, както и сътрудничеството на органите, на които е, е възложен контрола на външните граници. в хода на работата е, се установяват е, евентуални слабости и се набелязват мерки за тяхното преодоляване. Постоянният комитет трябва да се подчертае не се ангажира с оперативна дейност или с нормотворческа дейност. Постоянният комитет гарантира приемственост дейността на Евроюст, Европол, Агенцията за външните граници Фронтекс и други компетентни органи. Тези органи участват в заседанията на постоянния комитет като наблюдатели. Цикъла на политиката на Европейския съюз в областта на тежката и организираната престъпност е създаден съгласно заключенията на съвета по ПВР през ноември 2010 година, за да се даде последователен и методологически обмислен отпор на тежката и организирана престъпност от страна на институциите, агенциите на Европейския съюз, както и организации на трети страни. Цикъла на политиката на Европейския съюз се състои от четири фази. Първата фаза е разработването на политика на основата на оценките за тежката и организирана престъпност. Съкръщението е СОПТА. СОПТА е оценка, която дава актуална представа за състоянието на тежката и организирана престъпност. На втората фаза политиката се уточнява чрез определяне на приоритети от съвета по ПВР на регионално и общо европейско равнище. По всеки от приоритетите се разработва многогодишен стратегически план, за да се постигне интердисциплинарен, комплексен подход, включително превентивни мерки, е, съобразно установените заплахи. Третата фаза е фазата на изпълнение – на годишните оперативни планове за действие и наблюдение на тяхното изпълнение, така както то е набелязано в многогодишния стратегически план на основата на платформата на Коспол и определените приоритетни заплахи. И най-сетне, четвъртата заключителна фаза от цикъла на политиката е задълбочената оценка в края на цикъла – която дава основа за разработване на политиката по време на следващия цикъл. Съвета по ПВР в заключенията си посочва, че първоначалният цикъл ще бъде съкратен – и ще обхваща периода 2011-2013 година на основата на оценката на заплахата от тежка и организирана престъпност, направена през 2010 година. При този първоначален е, цикъл се е, извършва подготвителната дейност за пълният цикъл – обхващащ годините 2013-2017 година на основата на заплахите, установени през първият съкратен цикъл. В заключенията на съвета на ПВР и а, в документа а, на комисията оценката на организираната престъпност и оценката на заплахата от тежка и организирана престъпност от предходните а, години са определени и приоритетите в основата на многогодишния стратегически план и на годишните оперативни планове, чрез които се следи и конкретната дейност. Признавайки значението на основните предизвикателства, посочени в стратегията за вътрешна сигурност, първоначалният цикъл беше ограничен само до тежката и организирана престъпност. През юни 2011 година съветът на ПВР определи следните приоритети за борба с организираната престъпност през периода 2011-2013. Имаме 8 приоритета. Първият е да се отслаби способността на организираните престъпни групи в Западна Африка за трафик на кокаин от и през Европейския съюз. Второ, да се намали ролята на Западните Балкани като основна зона за складиране и контрабанда на стоки към Европейския съюз и логистичен център на организираните престъпни групи, включително албано говорещите организирани престъпни групи. Трети приоритет да се отслаби способността на организираните престъпни групи да улесняват незаконната миграция, особено чрез канали през Южна, Югоизточна и Източна Европа, през гръцко-турската граница и кризисни а, обекти а, в Средиземноморието от към Северна Африка. Следващия приоритет е да се намали производството и разпространението в Европейския съюз на синтетични наркотици, включително новите психоактивни вещества. Друг приоритет е да се прекъсне трафика към Европейския съюз, особено чрез контейнери на контрабандни стоки, включително кокаин, хероин, канабис, фалшификати и цигари. Следващият приоритет е да се води борба с всички форми на трафик на хора и каналджийство чрез удари срещу организираните престъпни групи в тази област, особено в южния, югозападния и югоисточния е, център на престъпността. Следващият приоритет е да се намали като цяло способността на мобилните организирани групи да участват в престъпни деяния. И последният, осми приоритет е да се засили борбата с киберпрестъпленията и престъпната злоупотреба с интернет от страна на организирани престъпни групи. Постоянният комитет за вътрешната сигурност координира, подкрепя, наблюдава и оценява изпълнението на стратегическите цели и на годишните оперативни планове за действие по всеки приоритет. Също така, той осигурява приемственост в оперативната дейност, която е необходима за укрепване на вътрешната сигурност в Европейския съюз, включително ефикасно сътрудничество между компетентните национални органи и агенциите на Европейския съюз. Също така, съвета е, по ПВР възложи на Кози да предприеме действия за разработването и изпълнението на стратегията за вътрешна сигурност СВС за борба с тежката и организирана престъпност с оглед на предстоящата стратегия и годишните оперативни планове, които съветът ще утвърди. За периода юли-октомври 2011 година Европейската комисия с помощта на председателството и Европол организира семинари по всяка от приоритетните насоки с участието на заинтересованите държави членки и експерти от е, агенциите на ЕС, за да се конкретизират е, стратегическите цели по всеки приоритет. Трябва да се каже, че съгласно заключенията на съвета по ПВР за разработването и прилагането на цикъла на политиката на Европейския съюз през първоначалния двугодишен цикъл ще се определят цели, които в последствие ще бъдат заменени от многогодишния стратегически план при пълен 4 годишен цикъл в бъдеще. Стратегическите цели бяха внесени а, е, в Кози, който ги утвърди на 8 септември. През октомври 2011 година Европол беше домакин на семинари за разработване на оперативните годишни планове за действие по всеки приоритет на основата на приетите от Кози стратегически цели. Работата по годишните оперативни планове за действие е, приключи неодавна и плановете ще бъдат внесени в постоянния комитет за утвърждаване през декември. След утвърждаването на годишните оперативни планове за действие, те ще влязат в фазата на изпълнение в началото на 2012 година. Разбира се, Кози ще а, следи изпълнението на всеки оперативен план за действие на 6 месечие. За определените като приоритетни заплахи е разработена интердисциплинарна платформа, която е известна със съкръщението Impact – ще е, обслужва дейността на проекта Коспол, изпълнението на многогодишните планове и на годишните оперативни е, планове предстои да бъде уточнявано. Оперативните мерки в рамката на цикъла на политиката на Европейския съюз ще отчитат особеностите на всяка насока на дейност и външното измерение на вътрешната сигурност, както и проследяването и конфискацията на облаги от престъпна дейност. Съвместния доклад а, за а, връзките а, в областта на общата политика, в областта на сигурността и отбраната и пространството на свобода, сигурност и правосъдие, бяха предприяти мерки за по-тясно сътрудничество и обвързаност между страните, които отговарят за реализирането на политиката в тези две области. Диалогът продължава. Също така, Кози пое инициатива за нов административен подход към борбата с организираната престъпност на основата на заключенията на съвета по ПВР за мобилните престъпни групи, приети през декември 2010 година. Разширява се неформалната мрежа на точки за контакт и противодействие на мобилните престъпни групи, както и е, са набелязани мерки е, за борба с други прояви на организираната престъпност в рамките на цикъла на политиката. Цикъла на политиката а, за борба с тежката и организираната престъпност е уникална в много отношения. Преди всичко тя е първа по рода си и по нов начин преобразува политическите приоритети в конкретни действия на основата на ясна методика за целеполагане, практическо изпълнение и оценка на приоритетите за противодействие на тежката и организирана транснационална престъпност чрез един комплексен интердисциплинарен подход с важен принос за повишаване на ефикасността, ефективността и отговорността. Уважаеми членове на Европейския парламент – благодаря ви много за вниманието и аз съм изцяло на ваше разположение за въпроси, които бихте имали. Благодаря. Благодаря, господин Команек. Сега давам думата на господин Юнес Алмейда, като представител на Европейската комисия. Благодаря, господин председател, Уважаеми членове на Европейския парламент. За мен е чест, че съм поканен пред вашата комисия да представя първия годишен доклад на Европейската комисия по прилагането на стратегията. Този доклад беше публикуван на миналия петък. Преди една година, както знаете, комисията излезе с съобщение за стратегията и действията на Европейския съюз в областта на вътрешните работи. Това е Решение на Европейския съюз и държавите членки, за да се справят с предизвикателствата в областта на сигурността за периода 2010-2014 година. В съобщението са набелязани пет приоритетни области, в които Европейския съюз може да даде добавена стойност и да предложи конкретни действия. Борба срещу тежките организирани престъпления, второ борба срещу тероризма, срещу киберпрестъпленията, управление на външните граници и на пето място развиване на способности за справяне с природни и предизвикани от човека бедствия и аварии. Евробарометър показва, че всеки осми европеец е съгласен, че тези пет приоритета са важни за вътрешната сигурност на Европейския съюз. Много европейци считат, че заплатките от тези предизвикателства ще нараснат през следващите те години. За да се избегне този сценарий, държавите членки, институциите на Европейския съюз, агенциите на Европейския съюз работят ежедневно, съвместно, за да реализират на практика стратегията. Една година след приемането на съобщението, сега е време да се направи равносметка за това какво е постигнал Европейския съюз и какво е състоянието на нещата по изпълнението на всеки от петте основни приоритета. Какво сме постигнали през 2011 година? Имаше обещаващо начало за прилагането на стратегията, но заплахите, които очертахме през ноември 2010, все още са актуални. Ние набелязахме тези пет приоритета миналата година и на тази основа можем да съобщим, че постигнахме напредък в борбата срещу тежките организирани престъпления. Значителен напредък беше постигнат в тази област при прилагането на стратегията през 2011. Например, набирането на данни за пътниците за полети, които влизат или напускат територията на Европейския съюз. Също и борбата срещу корупцията трябва да се направи допълнително за развиване на административния капацитет за борба с организираната престъпност. Що се отнася до радикализацията и борбата срещу тероризма, създава се европейска мрежа за подобряване на информираността в тази област. Що се отнася до административните мерки за налагане на забрана над активи, които са придобити чрез престъпна дейност, има добър напредък. Освен това, в сферата на борбата срещу киберпрестъпленията създадохме Център Европейски за борба срещу киберпрестъпленията. Държ... Комисията прикамва държавите членки да предприемат а, спешни мерки за ратифициране на Будапештенската конвенция. Що се отнася до управлението на границите, създаването на Европейска система за наблюдение на границите е в ход. Аген... Въпреки това трябва да се подобри сътрудничество между агенциите на национално ниво. Относно справенето с бедствията, през 2011 беше предприета дейност за оценка на риска. В доклада се подчертава, че са необходими добри допълнителни усилия в управлението на кризи. Докладът също подчертава това, което трябва да се направи, бъдат обединени вътрешните и външни аспекти на сигурността на Европейския съюз за развиване по-нататък на сътрудничеството, практическа сътрудничество с бората срещу а, тероризма, също а, борба срещу организираната престъпност в а, някои ключови региони в, в Западните Балкани, в Африканския рок и други части на света. Предвижда се сътрудничество между полицейските мисии и Европол. Това, което трябва да се направи, дами и господа, е следното. През 2011 ние видяхме как се развиват въпросите на сигурността в тези пет приоритетни области. Някои от заплахите са свързани с бързото развитие на интернет-технологиите, ефекта на економическата криза, както и ефекта от външното измерение на сигурността. Тези и някои други а, аспекти изискват е, една по-дълновидна политика. Нашия доклад очертава какво трябва да бъде доразвито през 2012. Ние ще предложим е, такива действия от страна на комисията и държавите членки. През едната година трябва да се постигне повече в борбата срещу тежките а, е, организирани престъпления, както и срещу справяне с а, заплахите от а, киберпрестъпността. Що се отнася до борбата срещу тежката организирана престъпност, виждаме, че нещата се променят, възникват нови възможности, мобилни, гъвкави групи, работят в различни юрисдикции, занимават се с различен тип престъпления, незаконно използват интернет. Тесните връзки между терористическите групи и организираните престъпни групи се засилват терористичните групи използват и други възможности за засилване на терористичната си дейност. Един от основните елементи, за да се справим с предизвикателствата в борбата срещу престъпността, е трансграничното сътрудничество и обмена между националните органи. Законодателството на Европейския съюз, шведската инициатива, както и предприятите решения все още не са изцяло Решенията от Плюм все още не са напълно реализирани в държавите членки, защото не всички държави са ги ратифицирали или привели в действие. Необходимо е да се засили координацията и сред прокуратурите. Относно ефективното проследяване и иземане на активи, които са резултат от престъпна дейност. За сега разкриваемостта остава ниска. Трябва да има по-засилени правила за борба срещу прането на прани. Да не се допусне инфилтриране на престъпни групи в легалната економика. Какво трябва да се направи през 2012, за да се отговори на тези предизвикателства. Ние ще направим предложения във връзка с иземането на престъпни активи. Ще разработим стратегия. Също ще предложим документ за борба срещу прането на пари ще приведем в действие решенията от Стокхолм и Прюм. Ще засилим обмена на информация. Относно борбата срещу заплахата. Тази заплаха нараства. Европейския съюз е в прицела на този вид престъпност. Технологичното развитие става все по-напреднало, което води и до засилване на киберпрестъпността. Използването на компютърни облаци и прочие създава допълнителни заплахи за ползвателите, както и за правоприлагащите органи. Има все по-голямо разширяване на, на пазарите, за материали, които са свързани с злоупотреби с деца и прочие. Първия доклад също очертава какво следва да бъде направено през 2012 в разработването на стратегия в сферата на борбата срещу киберпрестъпността, през 2013 ще се създаде Европейския център в тясно сътрудничество с европейските ни партньори и работната група между Европейския съюз и САЩ в областта на борбата срещу киберпрестъпленията. От полска страна беше подчертано как се прилага цикъла на политиката – инициативите в областта на борбата срещу всички видове престъпления ще продължи. Комисията приветства този политически цикъл и превръщането на тези приоритети на политиката в конкретни действия. Изцяло Приемаме заключенията на съвета от е, юни 2011, на който беше утвърдена стратегията за 2011 и 2013 година. Съветът и Европейската комисия се ангажираха да следват е, последователен подход, е, да извършват приоритизация в тази област. Вие получихте от заместник е, председателя на Кози е, подробна информация за това какво прави Кози, за да се постигне напредък в държавите членки. Уважаеми депутати, парламентът е, сега играе решаваща роля. за това вие трябва да получавате нужната информация. Надявам се, че този годишен доклад за вътрешната сигурност ще създаде основа за редовен обмен на мнения. Ние Приветстваме инициативите на парламента, доклада на госпожа Бурселинов относно вътрешната сигурност и се надяваме, че в този доклад ще бъде отразени констатациите от годишния доклад. 2011 беше добро начало, но остават още три години за реализирането на приоритетите очертани през 2010. Остава много работа. Европейския съюз трябва да може да отговори на развиващите се и на бъдещите заплахи. Трябва да предприеме нужните мерки, за да гарантира вътрешната сигурност. Благодаря ви много за вниманието. Очаквам да проведем конструктивна дискусия. Председателят, сега давам думата на докладчика госпожа Борселино, след което ще преминем към разисквания с участието на останалите членове на комисията. Благодаря, господин председателю. Най-напред благодарности на заместник-председателя на Кози и на представителя на комисията за изключително интересните изявления. Удовлетворена съм от работата на комисията, която уточни подхода, а именно, че както комисията, така и държавите членки трябва да се адаптират към 2000, през 2012 година. Както вече съм казала няколкократно, вътрешната сигурност на Съюза не може да бъде анализирана вън и независимо от въпроса за външната сигурност. Външната сигурност следва да бъде обект на още по-добро взаимодействие от наша страна с комисията АФЕД. И сега бих искала да подчертая някои от важните моменти на доклада по собствена инициатива, който ще представя през януари месец, но ще го обсъдя с докладчиците Сянка през декември. Първият момент е свързан с хармонизиране на политиката IPOL, която цели хармонизиране в три от пет те главни оси на вътрешната сигурност, тежката организирана престъпност, е, киберпрестъпността и опазването на границите. Стратегията за вътрешна сигурност на Съюза и политическият цикъл са взаимодопълващи се инструменти. Затова, затова съм на мнение, че взаимното им засилване и укрепване следва да бъде наша първа грижа. Контролът и ролята на Европейския парламент, ролята му в демократичния контрол следва да бъде застъпено, вградено още в началните фази на тази стратегия. Това е моето виждане за методологията. През 2013 година обаче ще дадем начало на следващия политически цикъл и това няма вече да се случва без Европейският парламент и без националните парламенти. Ролята на тези законодателни органи започва да се чувства осезаемо и не следва да се губи от поглед, нито за миг, особено при разпределянето на средства за борба с сивата економика. Това го откроихме и преди малко, когато говорихме за многогодишното планиране. Сега, сътрудничеството по е, линия на правосъдие и вътрешна сигурност. Убедени сме, че стратегическото ни действие по тази ос вече дава плодове и така така и ще го разпиша в моя доклад. Очевидно е, че вътрешната сигурност е естествено свързана с външната сигурност. Смятам, че Европейската комисия споделя това наше мнение, споделя и намерението ни да работим по този въпрос Либе и Афет. По въпроса сега за обмяната на информация, обсъдихме го в парламента, допитахме се до другите институции, но за сега резултатите са неудовлетворителни, така поне показват резолюциите, приети от комисията Либе, що се отнася поне до информацията, с която се разполага относно въздействието на европейските политики в един толкова важен въпрос, като като борбата срещу организираната престъпност. Имам предвид докладите Алфано и Интфелд. Сега, по въпроса за опазването на основните човешки права, те трябва да бъдат съставна част от нашата политика на вътрешна сигурност. Ние работим в условията, в контролирана среда и основната харта за човешки права е с правно обвързващ характер. Проблематиката тази проблематика има конкретни изявления. Утоя в Норвегия е един от тези примери, които показват колко е важно бъдещото ни сътрудничество и факта то да бъде да става още по-ефикасно. Благодаря отново на комисията и на Кози. И сега госпожа Латфорд. Много ви благодаря, господин председателю. Мисля, че докладът е много интересен. Човек почва да се плаши в известна степен, като си е, помисли, че от 25 години е, се работи в областта на правосъдието и вътрешните работи и предизвикателствата продължават да бъдат огромни във връзка с тежката и организираната престъпност е, и е, възникването на някои нови насоки, като киберпрестъпленията. като имаме предвид мащабите на заплахата от организирана престъпност в Европа, не можем да не осъзнаем колко огромно е предизвикателството. В документа а, са посочени редица инициативи, И добре би било държавите членки много сериозно да погледнат на вече поетите от тях ангажименти. Осем държави членки все още не са ратифицирали е, Конвенцията на Съвета на Европа за противодействие на киберпрестъпленията. Това не е ли показател какво внимание се отделя от е, Европейския съюз на киберпрестъпленията в взаимодействие с САЩ. Понякога човек остава с впечатлението, че трябва още веднъж да си напомним, че поетите ангажименти трябва да се изпълнят преди да се пристъпи към нови предложения. Очевидно, тук има един дефицит, който трябва да се преодолее – не е ли добре понякога просто да спрем, да поемем дъх и да изпълним вече поети ангажименти? Минаха доста години, откакто бяха взети решението от Прюм, когато беше подета Стокхолмската инициатива и не съм сигурна, че те са изцяло изпълнени. Оставам с усещането, че в нашата парламентарна комисия често говорим за тревогата си от масово събиране на лични данни, като например регистрационните данни на пътниците, електронната ни поща, интернет се пълнят с такива съобщения. Всички често пътуваме с самолети и в края на краищата. Но не обръщаме чак толкова голямо внимание на налагането на запор и отнемането в полза на държавата на облаги е от престъпна дейност. Дали се насочваме в най-правилната посока? Това се питам. На страница 9 се казва постигнат е значителен напредък в борбата с организираната престъпност, особено с предложението на законодателен акт за регистрационните данни на пътниците във въздушния транспорт. За мен е загадка как, ако има само предложение, което още не е прието, е постигнат напредък, но може би някой може да го обясни по-добре. Какъв е действителният напредък? На практика какво сме постигнали? В борбата с организираната престъпност се питам. С други думи, тук в доклада намирам много идеи, които звучат прекрасно. Но на практика дали наистина сме постигнали успех в преодоляването на големите е, предизвикателства? И още няколко момента искам да засегна. Комисията говори общо за екстремизъм. Екстремизъм, придружен с насилие в областта на тероризма. Това е по-добре, отколкото да се говори за радикализация. Нееднократно сме отправили този призив и останахме с впечатление, че е, комисията е готова да приеме е, идеята ни да не се говори за е, радикализация. Един радикално мислещ и говорещ човек в никакъв случай не може да бъде приравняван към терорист във всички случаи. И още нещо неприкосновеността на личната а, сфера а, в контекста на защитата на личните данни и киберсигурността. Доставчиците на софтуер, съгласно предложението, а, трябва да гарантират сигурността на своя продукт. Обикновено те не го правят и прехвърлят отговорността на потребителя. Може би тук може да се постигне поврат в опазването на личните данни от посегателствата на киберпрестъпниците. Интересно би било да чуя какво мисли комисията по този въпрос. Благодаря. You, The, um, Благодаря. Съобщението на комисията за първия годишен доклад по изпълнението на стратегията идва след трагедията в Норвегия, където бяха застреляни много хора и беше взривена част от сграда на Министерство. Статистиката след 11 септември показват, че заплахите за Европа идват от мусулмански терористи. Но има новини от Германия за десни терористи от източна Европа, които са застрелили множество турски граждани, живеещи в Германия. Има също и убийства между самите турци, така наречените убийства за запазване на честа. Германските служби не са в състояние да установят тези проблеми и да видят кои са терористите. Въпросът ми е, знаем ли действително какви са заплахите и дали се справяме по подходящ начин с тях. Дали има статистика, която да доказва, че трябва да се защитаваме от ислямски тероризъм. В доклада от 2010 че само три от всяко девето престъпление, свързано с тероризма, е резултат от действия на ислямисти. Според мен основният ни проблем е, че ние се базираме на информация, която не е проверена, откъде идва заплахата, а оказва се, че заплахите, както видяхме през миналата година, има друг происход. Така че е трудно да се работи на базата на тези предложения намираме за проблематично, че контрола по границите е включен в стратегията за сигурността. Повечето от хората, които пресичат външните ни граници, са мигранти, туристи, хора, които ние с удоволствие приемаме в Европейския съюз. Не само хора, които създават проблеми, пресичат границата ни и да се посочи контрола по границите като един от основните приоритети в стратегията, ми се струва неподходящо. Комисията подчертава, например, че приканва държавите членки активно да участват в диалога по миграцията сигурността и мобилността с новите правителства от Северна Африка. Действително, трябва да насърчим държавите членки да го направят, но от гледна точка на сигурността ли ще бъде това или от гледна точка на изграждането на демокрацията там. Трябва да разгледаме на сътрудничеството ни с съседите като именно такова, като сътрудничество, а не като стратегия за нашата вътрешна сигурност. Искам да запитам комисията дали сте съгласни, че се нуждаем от повече доказателства от независими организации, преди да правим изводи за това какъв е происхода на престъпленията, откъде идват те. Искам да чуя нещо по-добро като аргументация, че повече бюджетни средства ще допринесат за подобряване на положението. И защо във времена на криза, каквито преживяваме сега, се въвеждат такива мерки като тотално проследяване на пътниците, тръгващи или пристигащи на територията на Европейския съюз. И на последно място за мандата на Европол. Те излизат с информация, която ние не можем да променим. Няма кой демократично да контролира Европол, въпреки че разчитаме цяло на неговия, неговата информация за нашите анализи. Освен това, комисията ще предаде на ситуационния център ролята да следи за нашата вътрешна сигурност, но откъде ще идва информацията, която ще се използва. Когато говорим за вътрешната сигурност на Европейския съюз, трябва да дефинираме нещата по-ясно. Организираната престъпност, тероризма, природните бедствия, да ги включваме в едно общо цяло, мисля, че нещата трябва да бъдат малко по-прозрачни. Госпожо Сипел, искам да кажа, че от самото начало на днешното заседание ми беше казано, че в 4.15 can... един от нашите гости трябва да се тръгне, затова нека да се ограничим само до онези въпроси, които се отнасят до представителя на Кози. Благодаря. Искам да задам няколко въпроса, свързани с три точки. Всъщност, първо, борбата против синтетичните наркотици. Е, тя е свързана с факта, че в някои държави членки законодателството в този смисъл е сходно за борба против традиционните и синтетичните наркотични средства. Дали това е така навсякъде, дали са еднакви тези законодателства, сходни или съвсем различни. И до каква степен търговията по интернет улеснява тази търговия, ако изобщо може да бъде измерена, измерено с цифри това въздействие. По въпрос за търговията с хора, до каква степен това е свързано с правосъдни мерки или с правоопазващи полицейски мерки. Няма точна дефиниция, по-точно дефиницията на това явление е много широка. По въпроса за киберсигурността нещата също са доста неясни, защото тук трябва да прибавим и кражбата на самоличност. Този въпрос сякаш непрекъснато нараства и може би следва да се запитаме дали е разумно да събираме толкова много данни и да ги съхраняваме. Ако просто не съхраняваме толкова много и на разнообразни данни, няма да има толкова злоупотреби с тях. понякога опазването на данни просто би могло да се гарантира с по-добро управление на човешките ресурси в областта на правосъдната система. Връщам се сега отново на киберпрестъпленията. Опазването на данните следва да бъде постоянна задача. Това не е кампанийно действие. Благодаря. Dank, господин Албрехт, благодаря ви, господин председателю. Съвсем накратко. Киберсигурността и киберпрестъпленията са е, единствената тема, на която искам да се спра. Чухме тук, че когато говорим за киберпрестъпления, детска порнография и е, правата на интелектуална собственост, като че ли не се стига по-надалеч. Само е, тези две прояви. Пък и дори да се ограничим до е, двете е, прояви, те да бъдат сложени под общ знаменател е много е, странно. Е, закрила на интелектуалните права на собственост е много различно от детската порнография, която е много тежко престъпление. Докато детската порнография е тежко престъпление, както казах, нарушаването на правата на интелектуална собственост е по-скоро престъпление от общ характер е, в най-тежките случаи, а в повечето е само нарушение. Ние всички искаме повече правна сигурност в интернет. За това няма съмнение. Но тук говоря за редица прояви, които е, може би изобщо е, нямат отношение към вътрешната сигурност и оттам доклада за нея. Би трябвало да се съсредоточим върху вътрешната сигурност като такава. Иначе тръгваме в съвсем различни посоки. Говорим за обмен на а, файлове с музика. Какво общо имат е, това нарушение с вътрешната сигурност. Заповядайте, госпожа Индвелт. Благодаря. на кратко три неща. Първо, напълно съм съгласна с казаното от Яна Обрехта. Каква е дефиницията на вътрешна сигурност? Той спомена правата на интелектуална собственост. Представителя на комисията говори за заплаха, свързана с правата на интелектуална собственост. Що за формулировка е а, това? Защо тогава да не включим и домашното насилие, след като има хиляди жертви годишно? Защо това да не е проблем на вътрешната сигурност? На второ, сигурност. На второ място, демократичният контрол има голяма празнина в тази област. Като членове на парламента, като избрани представители на гражданите, от нас се иска да приемаме закони, които в много случаи наруша, доста навлизат в личния живот на хората, без да можем да проверим дали има действителна нужда от правенето на подобни предложения. Ние речитаме на съвета и на комисията, разчитаме на честната им дума, но не можем да провеним нищо. Затова се нуждаем спешно от механизъм да се запълни тази празнина. И на трето място, това, което винаги ми прави силно впечатление, е, че повече от 10 години ние приемаме една мярка след друга и всеки път, е, когато възникне някакъв инцидент, се приема нова мярка. Но един от големите проблеми, който не решаваме, е сътрудничеството и обмена. Всеки път е, се оказва, че информацията, която органите, от които, които се занимават с правораздаване, се нуждаят, е на лице, но тя не е добре а, разтълкувана. Не е имало достатъчно сътрудничество между агенциите на държавите членки. И винаги се действа първо сигнално, когато се случи нещо, вместо да се опитаме да накараме агенциите да работят по-добре заедно. Но законодателство, което приема, няма да ни направи да се чувстваме в по-голяма безопасност. Ние се нуждаем от повече обмен, от повече сътрудничество. Има горчива ирония в това, че престъпниците работят през границите без никакъв проблем. Те се възползват от отворената ни Европа. Защо да не работят е, и нормалните хора добре, заедно? Благодаря, господин Фоса. Благодаря. Трима от преждеговорившите всъщност е, почти изчерпиха моите въпроси, така че моите въпроси ще са съвсем сбити по този повод. Имиграцията, незаконната имиграция от Източна Европа. В Германия, например, се е, е все по-разпространено мнението, че тези мигрантски потоци не са толкова с происход от източна Европа, а по-скоро от западна. Защото се дължи в голяма степен на неправомерното управление на базите данни, както и, и продажбата, незаконна понякога, на базите данни на авиокомпаниите. Благодаря. Благодаря. Много говорим за стратегически планове, оперативни планове, многогодишни планове, работни групи. Вие съвсем конкретно посочихте, че Кози не взема оперативни решения и не приема законодателни актове. Разбира се, те не са полицейска структура и не могат да го направят. Същевременно, определена категория решения – трябва да са вдъхновени именно от оперативни потребности. На второ място, не е законодателна институция Кози и тъй като не е нормотворец, в никакъв случай не може да има такива мерки, но много от предложенията на комисията като че ли са вдъхновени от опита на Кози би ми се искало да разбера кои са най-успешните оперативни решения или групи решения и законодателни инициативи, взети от други институции, които все пак са вдъхновени от кози. Благодаря. Кози. Сега давам думата на господин Команек, представител на Кози, както и на представителя на Европейската комисия. Ако успеете да отговорите бързо на въпросите, господин Команек ще може да се хване самолета. Благодаря ви, господин председателю. Ще започна от последното изказване. Кози е в процеса за пръв път да приложи този цикъл на политиката на Европейския съюз. Намираме се на много ключов етап в момента, когато определяме стратегическите цели. Разработваме сега и оперативните планове за действия. Тези планове ще бъдат приложени от начало на следващата година, както казах началото в встъпителното ми изказване. Оперативните планове за действия ще използват всички налични инструменти за реализиране на планираните операции. Подходът, който беше възприят, дава основания да очакваме успех, но какво точно ще се случи, ще се види по-нататък. Ние все още набираме опит в областта на европейския цикъл на политиката. Това е първият цикъл, който беше стартиран неодавна, така че ние се учим в ход. Дами и господа, аз Считам, че ние ще можем да предоставим повече детайли, повече информация за постигнатия успех, след като бъде направена първата оценка на първата година на прилагането на оперативните планове за действия. Благодаря. Господин Нонес де Алмейда има думата. Тъй като тази стратегия обхваща всички области на вътрешната сигурност и отива по-далече от мой ресор. Не съм убеден, че ще мога да отговоря на всички въпроси, които бяха поставени. Въпреки това, ще мога да отговоря поне на част от тях. Разбирам казаното от госпожа Латфор, че не трябва да преоткриваме топлата вода, трябва да видим какво действа, какво вече съществува, да направим оценка на съществуващото. Мисля, че в голяма степен ние правим това, но не само това. Действително имаме някои нови инициативи, но няма да е вярно да твърдим, че не правим това. Ние ще продължим да засилваме дейността си в тази област. През 2012 Европейската комисия ще направи пълна оценка и ще направи препоръки за подобряване на обмена на информация между полицейските сили. Европейския модел за обмен на информация, шведският модел а, вече а, работи. Ние ще развием политиката ни в областта на обучението. Ще преценим какво обучение е необходимо на полицейските сили, от каква техника се нуждаят в общо европейския контекст. Нямаме намерение да въвеждаме нови мерки или институции, а по-скоро да се е, развие административния капацитет е, на вече съществуващите е, структури през последните 10 години. Европол, СИПОЛ ще бъдат оценени, за да се види как са действали. Не съм съгласен с казаното от госпожа Сержентини, че Европол не е подложен на парламентарен контрол, защото действително е подложен на контрол на Европейския парламент. Европол, неговия бюджет се одобрява от Европейския парламент. А какво какъв по-силен инструмент за упражняване на контрол бихте могли да имате освен бюджета. Искам да приветствам комисията Либе за предприятите от нея действия. Не съм съгласен, повтарям отново, че Европол не е подложен на парламентарен контрол. Госпожа Латфор малко иронично говори за реформата в областта на регистрационните данни на пътниците. Това, което се изисква обаче на първо мнение е да се предложи политиката и не е правилно да се твърди, че след като сме предложили инициативи за регистрационните данни на пътниците и за борба с корупцията, успяваме да се преборим с организираната престъпност. Госпожа Сарджентини също спомена, че не трябва да говорим за границите като механизъм за сигурност. Ние тук говорим за стратегия за сигурност е, и това, което казваме в тази стратегия, е, че и границите могат да бъдат е, инструмент за борба срещу престъпността и тероризма. Не можем да се борим срещу тях само на границите. Границите не съществуват само за да се борим срещу престъпността и тероризма, но ние включваме въпроса в обхвата на този политически документ, който ви представяме. Госпожа Сипъл спомена, че борбата срещу трафика трябва да обхваща също и случаите на незаконен труд и други аспекти. Но мисля, че колегите, които се занимават с този тип въпроси, ще могат да ви отговорят по-точно. За защитата на личните данни. Знаете, че комисията подготвя промяна в законодателството в областта на защитата на личните данни. До края на тази година ще бъде предложено изменение на рамковото решение. Разбирам казаното от госпожа Ентвелт, че трябва да гледаме на домашното насилие като сериозен проблем, като сериозно престъпление, наред с киберпрестъпността. Но не съм съгласен с нея, че, че мерките, които засягат неприкосновеността на личния живот са необосновани, както например тези свързани с регистрационните данни на пътниците. Има доста примери, че този инструмент не е необходим, за да се справим с отделни престъпления, както и за осъществяването на разследвания. Много от вас са участвали в разискване и то не еднократно, когато сме давали примери за случаи, при които е, регистрационните данни на пътниците са използвани за борба срещу престъпността и тероризма. Относно е, дали обмисляме мерки в областта на данните за пътниците, да, ние направихме предложение за директива за регистрационни данни на пътниците в Европа. Смятам да спре до тук. Е, може би някои ще останат е, разочаровани, че не са получили отговори на въпросите си, но аз ще предам е, вашите въпроси към колегите, които ще могат да ви отговорят по-цялостно на тези въпроси. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Алмейда. Благодаря, господин Команек. С това приключваме по тази тема, която ни дава допълнителни данни за доклада на госпожа Борселино, това означава, че вече сме готови е, да преминем към следващата точка от дневния ред. Казваме довиждане на господин Команек и още веднъж благодаря. Now, we're moving right on time. Движим се чудесно във времето. Изключително точни сме. изключително точни казах. Господин Мораес обаче не е толкова точен, не е в залата, а точка 10 е условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на сезонната заетост. Сезонните работници като елемент от а, е, това, което наричаме миграционен пакет. Сезонните работници. Господин Клод Мораес е докладчик, а той не е в залата. Викаме го. Хайде да му дадем възможност да се появи. Yes. He's on his way. А, казват ми, че е на път към залата. И всеки миг ще се появи. Е? Subject. As I tell you, we got a discussion to go on seasonal worker. Трябва да говорим за сезонните работници. Господин Мораес представи проекто доклада си през пролета. Крайният срок за изменения беше определен преди лятната вакансия. И от тогава господин Мораес работи в взаимодействие с докладчиците в Сянка в парламентарната комисия по заетостта, за да се стигне до компромиси. Спомняте си, че особено много се говори по член 50 ще чуем от господин Мораес какво е неговото становище, щом се появи. Ще чуем също така и е, мнението на съвета. И след това е, господин Коферати, докладчика от парламентарната комисия по заедостта, също може би ще вземе думата. Но сега чакаме господин Мораес. calling off a break. Let's wait for Mr. Moraes for a minute. Нека една минута да го изчакаме. Това е по-добре вместо да обявявам почивка. It'll be five minutes. Well. Good afternoon, Mr. Moraes. Добър ден, господин Мораес. С голяма радост е, ви приветстваме с добре дошли. Толкова очаквания в залата. Нямаме търпение да чуем вашия доклад по е, въпроса за сезонните работници, след това ще чуем полското председателство и накрая господин Коферати който ще разкаже за работата на неговата парламентарна комисия. Така че, Клод, заповядай, ако искаш. Много съжалявам, че се забавих, господин председателю. Почувствах се зле, бях при лекаря и много се извинявам. Почувствах се недобре. Това знаете, че не е обичайно за мен. Извинявам се. Знаете, че не е обичайно за мен това. Изключително полезно заседание с докладчиците в Сянка имахме. Много усилено работиха докладчиците в Сянка. И а, днешната ни а, среща отрази големия напредък, който постигнахме. Искам да благодаря на всички за работата по темата, която има някои доста спорни аспекти. И усилията положени от е, всички групи създадоха условия е, да постигнем резултатите, е, за които ще говорим. Ние обръщаме особено внимание тук на компромисите в нашата парламентарна комисия, защото в комисията по заетостта имаме положително становище. Знаете, че тук имаме съвместна а, компетенция. Искам да благодаря на господин Коферати, докладчик а, в Комисията по заетост и социални въпроси. Той днес е тук и ще ни разкаже а, за работата по темата в неговата комисия. Съвсем накратко по въпросите, които са изключително в ресора на нашата комисия – беше постигнато широко съгласие практически по почти всички насоки на доклада. Останали са само един-два открити въпроса. Първо за секторите, в които работят сезонни работници. От предишното представяне на доклада трябва да кажа, че повечето въпроси бяха успешно решени с компромисни формулировки. Първо, е, беше включено селското стопанство, беше включен туризмът, беше отразен и въпроса за консултациите с социалните партньори, много важен и за мен, и за господин Коферати. Докладчиците в Сянка работиха много усилено за постигането на добър компромис по този въпрос. За това какъв е обхвата от отраслова гледна точка и какво е участието на социалните партньори. Беше обсъден и беше намерено много сполучливо решение на въпроса за условията за настаняване на сезонните работници и тук компромисът е успешен за продължителността на престоя, за продължителност от 6 месеца във всеки 12-месечен е, период е, беше постигнато споразумение. Обсъди се и удължаването от на срока от 6 до 9 месеца, като беше е, оставена възможността държавите членки да определят конкретен срок. Тук бих искал да чуя какво е становището на съвета по-конкретно за а, социалната защита на сезонните работници беше обърнато внимание на прилагането на комплексен механизъм за тяхната закрила и предоставянето на необходимата им инфор... информация. Без това да създава несъразмерна тежест за работодателите. И най-сетне въпросите, които трябва да бъдат дообсъдени. Първо, обхвата и второ критериите за влизане. И двата въпроса са много сложни от гледна точка на нашата парламентарна комисия. Докладчиците в Сянка работиха по постигането на съгласие, но все още то не е факт. Първо за обхвата. Не е ясно дали говорим а, само за граждани на трети страни, които идват в Европейския съюз като сезонни работници, или тук се включва и друга категория. Стигнахме а, до заключението, че разногласията ни се запазват и трябва да а, се положат допълнителни усилия за решаване на а, въпроса. И от двете а, страни обаче има готовност да се намери решение. По условията за влизане – обсъждахме не само конкретните норми, но и преамбюла, така че да формулираме най-подходящото послание за условията, при които тази категория работници влизат в Европейския съюз, без да се излиза ненужно извън приложното поле на директивата. Това са двата компромиса, които все още е трудно да се постигнат, но аз съм убеден, че до януари тези въпроси ще бъдат решени от парламентарната комисия. Много съм признателен на докладчиците в Сянка за това, че постигнахме общо съгласие по останалите въпроси. Това са последните аспекти, които се нуждаят от доуточняване и по тях бих искал да чуя какво е становището на съвет. Сега давам думата на представителя на полското председателство. Много благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Благодаря на всички всъщност за непрестанното сътрудничество по този толкова важен въпрос. Непрекъснато получаваме информация от вас. Ние от наша страна също се стараем да ви държим в течение. До момента са се провели три срещи по повод на тази директива за сезонната заетост. На 2 декември се предвижда четвърто и последно заседание на тази работна група. По въпросите на сезонната заедост. До момента на тези заседания обсъдихме подробно въпросите на кратко трайното и, дълготро... и дълготрайно пребиваване 3 месеца и повече. Това се регулира от два различни правни порядъка. Затова ние определихме разликите, уточнихме и критериите, по които ще се решава дали да се разреши или не достъпът на тези хора до територията на Съюза. Друго едно измерение е социалното. Това социално измерение ангажира от отдавна вниманието на Комисията по трудова заетост, но за момента не сме стигнали до крайно решение. Надяваме се от името на съвета, изразявам надежда, следващият петък да стигнем до крайна консенсусна версия. Ако ли не, това ще трябва да бъде оставено за следващото датско председателство. На 1 декември е предвидена също така среща с всички докладчици и докладчици в Сянка относно, относно продължителността на престоя. Предложението на съвета е от 5 до 9 месеца. Както господин Мораес уточни, това е компромис в, постигнат в резултат на консенсус между държавите членки. И това е така, защото всъщност максима, максималният престой е много по-дълъг, отколкото са всъщност нуждите на сезонната заетост. Всички сме положително настроени, всички приемаме с открито сърце вашите предложения. Предложението за 6 до 12 месеца също съвсем не е зле. Благодаря. Форсе, лонореволе Давам думата на господин Конферати, за да ни представи как е минало гласуването в Комисията по заедостта. Благодаря, господин председател. Искам да използвам тази възможност, за да благодаря на Клод, както и на всички докладчици в сянка от Комисията по граждански свободи. Ние се опитахме да работим заедно с всички докладчици в сянка от двете комисии, което малко осложни процедурата в сравнение с обичайното, но важни са резултатите. В комисията по заедостта ние одобрихме с голямо мнозинство доклада и мисля, че това е много добро постижение. Много по-важно обаче е, че Приехме компромисните изменения. Почти всички политически групи от парламента участваха, затова процедурата беше много продължителна, но успяхме да достигнем до решение, което по мое мнение е много положително. Ние сме определи какво означава равноправно отношение спрямо сезонните работници, които пребивават на територията на Европейския съюз, за да могат да работят известно време тук в отрасли, които бяха споменати от Клод. Също разрешихме доста а, чувствителният а, въпрос, който може да изглежда на пръв поглед маловажен и е свързан с празнината, която съществува, която съществува в директивата за командироването на работниците – В директивата за командироването на работниците има редица условия, които са поставени, които са еднакви за сезонните работници и за останалите, но сезонните работници не са упоменати Така че хората, които са в тази категория, не трябва да бъдат обхванати от двете директиви. Затова ние искаме да подчертаем, че сезонни работници не могат да бъдат командировани за извършване на конкретен тип дейност в държава членка. В, останали, в останалите въпроси мисля, че всичко мина много добре. въпроса за продължителността, за срока на договора за сезонните работници е един от оставащите елементи. Някой казва, че това трябва да бъдат 6 месеца. Не 6 месеца за календарната година, а 6 месеца за срок от 12 месеца. Мисля, че това е най-доброто решение защото на практика може да се приложи. Някои биха искали този срок да бъде 5 до 9 месеца, но сезонната работа не може да трае 9 месеца, иначе нямаше да е сезонна изобщо. Сезонната работа не трябва да се определя от януари до декември, т.е. за календарна година, защото ако някой дойде и е, започне работа в е, хотел през зимната вакансия или около коледа, ще се окаже, че ще се работи или сезонно няколко месеца от една календарна година и няколко месеца от е, друга календарна година, да речем от ноември до февруари. но няма смисъл да се изготвят два различни типа договори за календарните години. Повечето считаха, че 6 месеца за седонна работа трябва да обхващат период от 12 месеца, т.е. 6 месеца от 12 месеца, като за начало се счита началото на договора. Ако не бяхме постигнали това решение, щехме да се натъкнем на огромна съпротива. Отново искам да благодаря на всички, които работиха толкова старателно по този въпрос. Щеше да е трудно, по мое мнение, да се намерят решения които да бъдат подкрепени от всички, ако хората не проявяваха ентусиазъм към въпроса. А, такъв ентусиазъм е много насърчителен. Благодаря, казва председателя. Сега членовете на комисията имат възможност да направят а, свои изказвания. Първо госпожа Сержантини. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин Мораес, е, за е, е, вашата много коректна работа и за компромисните предложения, които обсъдихме с вас. Искам да кажа само няколко думи. Преди всичко по приложното поле на директивата за сезонните работници. Дали е, тук може да се е, включат и кандидатстващите е, за убежище, докато чакат да бъде завършена процедурата им е, зелените могат да подкрепят едно предложение в зависимост от това дали държавите членки разрешават изобщо на кандидатстващите за е, статут е, на получили убежище или не. Но ако те имат право да работят, то тогава те могат да влязат в категорията сезонни работници. Това е нашето становище. Второ, за нередовните а, мигранти с неуреден статут дали на тях може да им е, се разреши за известен период е, да работят е, сезонно. И още едно предложение, което зелените високо ценят. Защото това дава една альтернатива на хората, които желаят да мигрират, да го направят с високо вдигната глава, да могат да уредят живота си. За протокола искам да се запише също, че подписването на документ в началото на договора с ръка на сърцето да се закълнат, че ще напуснат страната, след като изтече срока на договора им, е твърде много, според нас. Няма защо да принуждаваме е, хората да подписват е, декларация, която не казва нищо повече от очевидното. След като изтече договора, те ще си тръгнат. Ето, ние не гледаме положително на идеята да има такава декларация. И последно един въпрос към Европейската комисия за разграничението между разрешителни за престой и визи. И каква документация е необходима в двата случая. Ако някой влезе в страната с временна виза, то тя не означава разрешително за работа. Но тук говорим а, за сезонна работа в продължение на 6 месеца за един 12-месечен период. Но пък разрешителното за работа не е документ, който дава право за влизане в страната. Тук влизаме малко в един параграф 22. Затова моля комисията да поясни въпроса. Благодаря. <clears throat> Очевидно е, че сезонните работници не трябва да получават под минималната е, а, заплата или да живеят при по-лоши условия или при нечовешки условия, защото по този начин а, е, е, те понякога а, подкопават позициите на местните работници. Но понякога а, тези сезонни работници живеят при ужасяващи условия и това не е достатъчно силен термин. Но има и местни работници, които получават под минималната заплата. Техните условия са съпоставими с тези от която и да е било друга страна, например Того. Защо да внасяме работна ръка, след като всички държави членки имат растяща безработица? Дали е уместно местните работници да бъдат на помощи за безработица, а също времено да се внасят сезонни работници. Освен това, тези сезонни работници могат да бъдат лесно подложени на експлоатация, защото те не познават средата, не знаят към кого да се обърнат за помощ. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș... Благодаря, господин председател. Преди всичко, искам да кажа, че и този път Клод се справи блестящо. Мисля, че това, което той направи, удовлетворява всички политически групи. По въпроса за сезонните работници имам две кратки допълнения, защото повечето въпроси вече бяха обсъдени. Искам да направя едно допълнение за условията за настаняване, работа и заплащане на сезонните работници. Тези условия могат да бъдат подобрени, ако директивата предвижда процедура за наблюдение на бюрата по труда или евентуално посредниците, които ги набират. Защото сезонните работници се набират от посредници, от най-различни агенции, обещават им какво ли не, а когато пристигнат в страната, където ще работят, е, положението се оказва съвършенно различно. Много важно е, като имаме предвид кризата и безработицата, да се знае, че мнозина са готови да работят като сезонни работници – в страни с по-добро економическо положение. Това не бива да забравяме като възможност за работа. Колкото и по-зле платени да са тези сезонни работници, по-добре е да получават нещо, отколкото да стоят безработни. Благодаря. Благодаря сега господин Папа Николао има думата. Thank you, Mr. Благодаря, господин председател. Още веднъж искам да благодаря на Клод Мораес за цялостната му работа. Имахме цялостно, много плодотворно сътрудничество с него. Докладът е много труден, директивата е много сложна и, както казаха и останалите колеги, тук не става дума за състезание, за това, кое ще постигне най-добре време. Ако беше а, така, Клод а, щеше да се подреди в категорията на маратонците. Ние проведохме последната ни среща днес, преди днешното ни заседание тук. Искам да благодаря на колегите от Комисията по заетостта. Задачата е изключително трудна. Всички ние имаме въпроси, по които не можем да отстъпим. Няма да повтарям позицията на моята група. Искам само да подчертая въпроса за опасността от неправилното прилагане или злоупотребата с тази директива. Ние имаме сега проблеми в Европа, свързани с нередовната иммиграция, с политиката, която трябва да се прилага, с подобряването на ефективността. Водим преговори по пакета за обежището. Трябва да изчакаме да видим какъв ще е резултата. Този дебат за сезонните работници също върви паралелно с останалите преговори, които водим. И преди да приключа, искам да отправя един въпрос към комисията дали Европейската комисия и съветът считат, че отварянето на първоначалното предложение за хора, които вече законно пребивават на територията на Европейския съюз, може да се приеме в тази директива. Можем ли, например, да съчетаем нашите правила за търсещите обежище в периода, в който се разглеждат молбите им и се очаква отговорът на съответната държава членка. Можем ли да а, съчетаем тази дискусия с предложенията на някои политически групи в а, тази директива и в а, този доклад. Можем да обобщим, че сме оптимисти, че най-сетне се доближаваме до окончателно решение. Искам да благодаря на секретарията, на всички колеги за доброто сътрудничество. Бояхме се, че докладът ще се окаже много по-труден, но благодарение на положените усилия, особено тези на докладчика, нещата изглеждат по-лесни в момента. Председателят, благодаря. И слушахме и депутатите и е време да дам отново думата на представителя на Европейската комисия, след това на представителя на съвета, госпожа Шмидт от комисията. Благодаря много. Преди всичко искам да благодаря на господин Мораеш и на господин Коферати за добре свършената работа. Наистина е във вярната посока и е съобразена с целите на нашето предложение. Искам да отговоря на някои от поставените въпроси по-конкретно за разграничението между виза и разрешително за работа. Е, въпросът е доста технически. Когато внесохме предложението, идеята ни беше тези, които идват за по-малко от 3 месеца, е, да се издава е, краткосрочна шенгенска виза, а за тези, които ще пребивават повече от 3 месеца, да се издава разрешително за работа. В разискванията в съвета държавите членки заявиха, че искат за сезонните работници да се издават дългосрочни визи и да не бъдат задължавани да издават разрешителни за работа. Текат технически разисквания за шенгенските правила и издаването на визи. Но като цяло е много важно да се отбележи не толкова как наричаме документа дългосрочна виза, краткосрочна виза, разрешително за работа. По-важно е, че те идват като сезонни работници и още от първия ден на престоя си те а, могат а, да се възползват пълноценно от а, всички свои права. За пръв път директивата предвижда а, закрила от първия ден, защото досегашната нормативна уредба се отнася до а, е, защита на правата на лица, които а, е, са пребивавали повече от 3 месеца. Сега обаче още от първия ден се въвежда тази а, е, защита и за това трябва да се види каква е връзката между визите и а, разрешителните за работа. По-нататък а, сезонните работници идват за определен а, период, пребивават а, временно и след това отпътуват. Временният характер на тяхната а, а, работа налага известни ограничения, например невъзможност за събиране на разделени семейства в този случай. Но след няколко месечно е, пребиваване е, те е, напускат територията на Европейския съюз и за това тази концепция не приложима според нас. Това са основните моменти. Благодаря на комисията. Виждаме, че завесата е спусната но се надяваме, че това не е края на представлението. Нека сега да чуем и съветът. Кратко отношънc се до е, питани е, паниства послов. Благодаря. Съвсем накратко по въпроса, който беше поставен за навлизане на територията, независимо от факта дали е, лицето има виза или друг документ правата, които му се предоставят, са идентични. Не може да се прави разграничение между лицата, които идват с виза и тези, които имат разрешително за прибиваване. Трябва да има равно третиране. Този въпрос не е поставен в съвета. Имаше други въпроси, които са свързани с друга директива. Ние предпочетохме различните въпроси да бъдат разглеждани отделно. Благодаря. Председателят, благодаря. Искате ли да кажете нещо в заключение, като докладче господин Мураеса? Не искам да бавя нещата, защото се забавих и без друго. Искам да благодаря на докладчетите в Сянка отново. Както виждате, ние проведохме интензивни дискусии зад колисите. Ние сме отворени за разрешаването на двата неразрешени въпроса. Господин Папа Николао, госпожа Сержентини работиха усърдно за постигането на компромиси и се надявам да постигнем съгласие преди гласуването в комисията през януари. Това беше трудно досия. Благодаря на всички, които работеха по него. Благодаря на секретарията. Благодаря специално на Хелън. Председателят. Благодаря на господин Мораес. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред за следобеното заседание. Се доближаваме все повече до заседанието на координаторите. Преди това обаче, както казах тази сутрин, ние внесохме нова точка в дневния ред. Госпожа Викстром ще направи отчет за посещението в Сицилия от 24 до 26 ноември миналата седмица. Тя ще ни е, запознае с е, това посещение. Благодаря ви много. Мисля, е, че като виждате, че започва прожекция, сигурно ще започне веселба. Нищо подобно. Ще ви говоря за съвсем сериозна дейност на нашата делегация в Лампедуза, Сицилия, бяха посочени датите. Десети членове, които изброявам от ЕНП, от трима от социалистите, един представител на Зелените, един на Обединената левица и аз като ръководител на делегацията и представител на групата на либералите и демократите. Преди всичко искам да кажа, че подготовката беше извършена в взаимодействие с комисията, Фронтекс, постоянното представителство на Италия, ВКБО, организации като Спасете децата и така нататък. Не мога да изброя всички срещи, е, които имахме и все пак най-важните ще отбележа. Първо, е, Центърът за задържане и експулсиране на лица в Крапане. Ето виждате тук е, фотос от центъра. Постройката Сградата е нова. През юли тази година беше открит обектът, най-новия в Италия, построен специално като център за идентифициране и експулсиране. Капацитетът му е до 200 лица. Имаше 170 души настанени там, когато го посетихме, от които 140 бяха поискали убежище. Там няма непълнолетни малолетни лица, 90% от тях са тунизийци. Комисията трябва да разгледа заявленията им в 7-дневен срок. Междувременно установихме, че някои от тях чакат вече месец. Центърът видимо е в много добро състояние, работи ефикасно Организацията е подобна на място на лишаване от свобода и трябва да се обмисли дали е най-подходящо да прилича на затвор. Доколкото разбрахме, италианското законодателство не позволява лица, подали заявление за обежище, да бъдат държани в обекти от по-отворен тип. Можем да сменим сега фотоса. Не, все още не. Не, не, не гледайте това. Само ме слушайте. След това посетихме а, Кара. Това е център от отворен тип. Оттам нямам снимка. Но мога да кажа, а, че е от отворен тип центърът в определени часове. Лицата настанени там могат да излизат и да се връщат свободно. Капацитетът е 260 максимум, в момента са настанени 133, някои от тях са семейства от Нигерия, Бангладеш, Пакистан, Гамбия, няколко еритрейци и няколко турци има там няма непридружени малолетни или непълнолетни лица. За, тях има специализиран център. Стана ясно, че сградата се нуждае от реконструкция и ремонт. Не работят сифоните в туалетната, има много стари матраци, изключително мръсно е в помещенията. Казаха ни отгоре на всичко, че специално е чистено за нашата делегация. Можете да си представите колко неприятно е за хората да живеят там. И 21 век в Европейския съюз към хората не могат да се отнасят така. Сега вече можем да преминем към следващата фотография. Това, което виждате, е заседнал плавателен съд е, на островчето Лампедуза от Тунис. В Италия, е, а и в Европа, е, проблемът не може да се реши без да се говори за Лампедуза. На юг от Сицилия е този малък остров, по-близо е до Тунис, отколкото Сицилия, и затова към него се насочват огромен брой мигранти. Те пресичат с лодки и корабчета е, Средиземно море, за да е, реализират надеждата си за по-добър живот. Осем а, а, кораба са изтегляни от пристанището деня преди да пристигнем. Италианското и либийското правителство а, подписаха споразумение за връщане на мигрантите в либийските и други пристанища и след това положението се промени, но има и мигранти от други страни, с капацитет 850 души в Лампедуза, твърде често се стига до пренаселване в определени моменти до 2000 души, които се налага да спят навън на открито при ужасно положение. След арабската пролет е, приливът на мигранти към Лампедуза е, се засили още повече, над 35 000 души пристигнаха непосредствено след събитията, 48 000 до края на юли. 2000 души а, в центъра а, в Лампедуза е просто непоносимо пренаселване, което стигна до върха 20 септември, когато а, лицата настанени там подпалиха сградите с настояване за по-добри условия. Тогава беше казано на тунизийците или да се присъединят към армията, която се бори с бунтовниците, или да тръгнат към Лампедуза, към Италия с лодки и кораби под заплахата от огнестрелно оръжие с пистолет опрян в челото. Така че това са хора без да имат никакъв избор. Седем сгради има в Лампедуза, четири спални помещения, останали са административни. Пожарът разруши едно от четирите спални здания и е, засегна тежко още едно, другите две са невредими. Центърът така или иначе вече е затворен. Италианските власти обявиха Лампедуза за несигурно пристанище за мигранти, не за туристи е, или е, рибари. Това е единственото пристанище, което е обявено за несигурно в цялото Средиземноморие, ако не говорим за либийските. За е, издирвателните и спасителните работи е изключително важно да работим с една единна ясна концепция. Да е, е ясно, е, че е, процедурата изисква е, сваляне на сушата е, чак в Сицилия – и прилагане на процедурата там, което изключително много я удължава и осложнява. Срещнахме се и с епископа на Лампедуза, с други е, местни представители. Те са крайно недоволни от това, че Лампедуза беше обявена за несигурно пристанище. Островът е сравнително е, малък, както казах, пренаселен е, е с мигранти. Е, е, това е положението преди 20 е, септември. Разрушаването е, на сгради в центъра на 20 септември в резултат на пожара е протест срещу тежките условия на настаняване при изключителна гъстота. Не може да се говори за миграция изобщо без да се говори за Лампедуза. Ето вижте, някой е оставил съвсем ясен отпечатък от присъствието си. Тук са живели хора. Сега обаче центърът в Лампедуза е закрит. Необходим е трансферен център. За сега оставям на страни проблемът с Лампедуза и ще кажа няколко думи за действията на Европейския съюз и по-конкретно Фронтекс. Това е християнският център в Палермо, наречен Надежда и вяра. Това е един чудесен е, пример е, за доброволна, благотворителна дейност е, тук, а и другаде за всички, които искат да проявят своята благотворителност и добра воля могат да последват този пример. Сега няколко думи за действията на Европейския съюз. По линия на фонд Солидарност до 2011 година са предоставени 190 милиона на италианската страна, плюс 18 милиона евро за неотложни средства при прехвърлянето на лица от Лампедуза на континента. На 20 февруари започна операция на стойност 14 милиона евро с 20 командировани специалисти и един самолет за наблюдение на а, бреговете. Сега главно в Трапане а, има а, такова присъствие. Фронтекс не координира а, действията, а съдейства а, главно за връщането а, на нигерийски граждани разбира се, ще представя пълния протокол от е, дейността ни, от срещите ни и е, е, ще се обърна към италианските власти, Frontex и организациите, с които се срещнахме, за пояснения на тези проблеми, които съвсем накратко изтъкнах пред вас. Имам амбицията да е максимално точен протоколът ни и а, да информирам парламентарната комисия за мисията. Обръщам се към останалите членове на мисията. А, много плодотворно беше посещението. Не искам да ви благодаря за всичко, което успяхме да направим заедно. Благодаря ви за изключително доброто сътрудничество през цялото посещение. Ако някой има допълнителни въпроси, с удоволствие бихме отговорили заедно с колегите. Благодаря. Thank you, Mrs. Благодаря, госпожо Викстром, за това изложение, както и за вашата работа. Нека да преминем към дискусията. Първо, господин Босотил. Благодаря, господин председателю. Искам най-напред да благодаря на Сесилия за интересното и изказване, което беше много точно представене на това какво констатирахме в Сицилия и Лампедуза. Аз поделям нейното мнение, че този опит беше много интересен, също и а, много вълнуващ опит, тъй като ние се срещнахме не само с мигранти, но и, и се срещнахме с хора, които работят с мигрантите. Аз съм съгласен с нея, че посещението в християнския център Надежда и благотворителност, ръководен от Биаджо Конта, беше много вълнуващо. Нещо, което никога няма да забравя лично аз. Относно Лампедуза, както и Сесилия Викстром, аз бях изненадан да чуя от представителя на Фронтекс, че последният Та лодка, която е пристигнала от Ламп... в Лампедуза от Либия, е акустирала на 17 август, същата седмица, когато Триполи беше освободен от бунтовниците, от милицията, която сега на практика ръководи страната. И това едва ли е изненадващо и случайно. Това само показва, че режимът на Кадафи шантажираше Европа с въпроса за миграцията. Ние приветстваме факта, че е сложен край на всичко това. Водните, водния път до Сесилия е реален път, също и много опасен път. Стотици хора са загубили живота си. Хората, които се нуждаят от защита, трябва да не бъдат принуждавани да вземат тези небезопасни лодки. Трябва да се намери друг начин. Беше изключително интересно да установим чле от 17 август този маршрут от Либия до Лампедуза е прекъснат. Има сега друг път от Тунис до Лампедуза, но въпросът може лесно да се разреши, защото Тунис вече твърдо е стъпил на пътя на демокрацията. Председателят, мисля, че това беше много важно за нас да разберем, че от 17 август не пристигат никакви лодки от Либия. И това въжи и за днес. Не пристигат повече лодки от Либия. Така ли е? Точен ли е този факт? Тогава трябва да го отбележим. Нека да преминем към следващия оратор, господин Кончета. Благодаря. Благодаря от все сърце на председателката на делегацията, която чудесно се справи. Справи се чудесно не само при, с изработването на доклада, с, с контактите, кои, които установи с ръководителите на различните центрове, а изобщо с цялото си енергично отношение – особено предвид на това колко бе натоварена програмата. Три дена ядохме само сандвич. Още се възстановявам физически от това тежко начинание, от това посещение. Но шегата на страна, посещението бе и от изключителен интерес. Развълнува, развълнува всички ни и така всъщност и бе отразено в средствата за масово осведомяване. Не бе обикновеното, обичайното посещение, на което се издигат лозунги и се произнасят речи, коя от коя по-тържествени. Срещнахме се с хора разговаряхме с тях, чухме тяхното мнение, те чуха нашето. Разбира се, че се срещнахме с ръководни отговорни лица, но и с обикновените хора, с тези хора, които са прекусили молето. Лампедуза наистина е обявена за несигурно пристанище, но ние не сме съгласни с това определение. Пристанището си има история, история свързана с с вековна традиция на гостоприемство. За това не бива да се примиряваме и да се борим, докато това срамно определение не бъде вдигнато. Наистина няма как да се построи веднага приемен център в Лампедуза. Не знаем дори и в близко бъдеще как ще се развият събитията. Най-вероятно нещата няма да спрят пред рязко, предвид вълненията в Тунис. В Южен Тунис особено има брожение. Не вярвам и, че либийската страница ще се затвори от днеска за утре, нито пък, че е, верските конфликти в тази част на света са се изчерпили се можем да очакваме да е възкръсната от собствената си пепел. Факт е обаче, че наистина притока на емигранти не е толкова наситен, както беше в последните месеци. Лампедуза обаче ще продължава да бъде средище на нелегалната иммиграция. Винаги е била винаги е било така на време. Преди не я наричахме незаконна иммиграция, наричахме я неофициална. Няма значение каква е семантич, семантичната обвивка. Съдържанието е същото. И то защото е на 150 км от италианската, от италианската част на материка и съвсем близко от Тунис. Съвсем близко до Тунис ремонтът на центърът, който всъщност не е в чак толкова лоши, не е чак толкова в лошо състояние, ремонтът значи най-вероятно няма да отнеме дълго време и ще започне да функционира и да облегчава положението на пристигащите емигранти. Вярно е наистина, че в Трапани условията са изключително лоши. Така поне ни, такива поне бяха свидетелствата на 200-те задържани там. И в други центрове изслушахме оплаквания за храната, за студа, за жегата, за липсата на чистота. Хората се оплакват. Оплакват се непрекъснато. И това трябва да бъде доведено до знанието на Италианското вътрешно министерство. Особено да им се привлече вниманието върху този конкретен център в Трапани. И освен всичко това, мисля, че можем да откроим и други по-общи изводи. Аз видях някои празноти. Отбелязах някои празноти спрямо сега действащото законодателство. Например, достъпът до информация, правото им да бъдат осведомявани. Имам предвид общото понятие на този термин. В някои центрове дори няма телевизия. Имигрантът не престава да бъде гражданин, поради това, че е иммигрант и има право да бъде осведомяван. Затова мисля, че трябва да им купим телевизор на тези хора там. Имам предложение тук към вас, колеги. Мисля, че би било много красив жест, ако им купим телевизор за подарък. Правото на информация първо, после правото на адвокатска защита. Това е предвидено в италианското законодателство. Но нека да погледнем по-конкретно случаят на тези иммигранти. Защо не помислим за това да създадем списъци с задължителен характер, с характер списъци адвокати, които практикуват като защитници на емигрантите. Изработваме, значи, такъв списък и го връчваме на иммигрантите кога... в момента, в който стъпят на твърда земя. Това е предвидено в италианското законодателство и при това е безплатно. След това периодът чакането. Времето, което прекарват, докато комисията излезе с становище 6, 7 до 8 месеца може да отнеме това. Да излезе с становище относно тяхното, тяхната молба за обежище. Това е прекалено. После проблема с малолетните, малолетен граждани, малолетно лице на 12 години – какво мислите, че е отношението към тях? Как живеят заедно 12 с 18, как съжителстват 12 годишни юноши с 18 годишни младежи? Как се опазват да не избягат? Механизмите, значи, усложняват допълнително нещата и правят така, защото тя всъщност се управлява по-зле. И, може би, всъщност те косвено облагодетелстват нелегалните притоци на емиграция. И не на последно място дрехите, дрехите, облеклото. С месеци, с дни стоят с едни и същи дрехи. В, като пристигнахме в Трапани, веднага се срещнах с едни младежи там и ги попитах а, как, как, как, откъде взимате дрехите? Ваша, ваши ли са или някой ви ги дава? И те ми казаха, а, намерихме ги на бунището. И взехме ги от кофите. От кофите или пък от контейнерите за дрехи втора употреба, които имат някои неправителствени организации. Къде се е чуло и видяло такова нещо? Как може човек да не се преоблича цял месец? как може да се обличат с каквото намерят. Друго право, освен правото за осведомяване, имат право на мобилност. Това не са престъпници, това не са хора, излежаващи лишаване от свобода. Нямат обаче право нито на телефонни обаждания, нито на едно евро, за да си купят билет за градски транспорт. Ето това трябва да бъде разрешено. Тук тези човешки права на иммигранта чакат да бъдат разрешени. Аз не казвам, че трябва да им се дадат задължително визи или задължително да им се откажат, но факт е, че са тук, в Европа и следователно да имат жизнен стандарт, от който нас да не ни е срам. Благодаря. We'll chair, go... Госпожа Гънц. Кратък коментар. Високо ценя факта, че разглеждаме като допълнителна точка от дневния ред този въпрос. Останаха много въпроси, които не получиха отговор. Чухме какви са гражданските инициативи. Има много силни такива инициативи по места. Беше подчертано също, че от 17 август на сам не пристигат нови лодки. Ние можем да използваме това като пример. За нас беше много интересно да видим а, а, кър... а, снимките, които ни а, прожектирахте и да изслушаме информацията, която ни беше представена за посещението на тази делегация. Господин Яколино, заедно с Саймон Бусотил от е, името на НП исках да е, посетим Лампетуза и други места с конкретни въпроси. съгласен съм с господин Крочета, че а, е, беше пълнокръвно посещението ни. Срещнахме се с хора, чухме техните истории, разбрахме необходимостта от закрила, от а, ново начало в живота. Много добре организирано посещение. Мисля, че надмина себе си и ръководителя на делегацията и секретарията. В някои случаи насочихме вниманието си главно към процедурите на лицата в приемните центрове, но трябва да имаме предвид, че те не могат да седят и да чакат процедурата, просто да останат в Лампедуза. Ръководителя на делегацията, госпожа а, Викстрем, знае, че отидохме Лампедуза, защото теоретично там а, лицата престояват само 48 часа и след това се насочват другаде. И но а, господин Крочета мисля, че ще се съгласи, че е много трудно понякога да се е, следва всичко. Да, госпожа Борселино, аз говоря е, специално за е, господин Крочета. Много видяхме, много научихме. Посетихме два центъра. Център за извънредни ситуации и още един. С госпожа Сърджентини, с господин Бусотил, с госпожа Борселино и с господин Матео бяхме там. Мисля, че би било много полезно там да се реализира пилотен проект с участието на други държави членки. Е, хиляда е, души в единия център, 1200 в другия е, са много хора, които биха могли да бъдат обхванати от такъв проект. Сега а, правителството от технократи в Италия вероятно ще успеем да установим по-добри контакти с министра на вътрешните работи. А сега вече е време за а, заседанието на координаторите. Искам да напомня на останалите желаящи да вземат думата, да се постараят да не надхвърлят предвиденото време. Господин Триантафилидес има думата. Благодаря. Няма да повтарям казаното до момента и видяното до момента. Благодарности на Сесилия. Тя описа, описа нещата много подробно. Сега искам две точки, два пункта аз да повдигна. Първото, което чух от обитателите на Лампедуза и което намирам за много интересно, а именно казах, че гарата в Лампедуза или изобщо пътният възел там трябва да бъде с транзитен характер за пристигащи, първа, оказване на първа помощ, на първи медицински грижи и след това да бъдат трансферирани към друг постоянен център. и нещо, което вече всъщност бе споменато, а именно квалификацията на Лампедуза като несигурно пристанище. Лампедуза трябва да бъде наричана приемно пристанище. Там има географски обяснима хилядолетна традиция. Лампедуза е на средата на кръстопътя на Средиземноморието. Няма как, като пресичаш Средиземноморието, да не попаднеш в Лампедуза. Затова трябва да се нарича приемно пристанище. Благодаря. Госпожа Анджелили има думата сега. Се ми диспяше ди non essere... Ще бъда кратка. Съжалявам, че нямах възможност да участвам в тази делегация, но съм запозната с положението в Лампедуза, тъй като заедно с Червения кръст и Спасете децата съм посещавала мястото в най-критичните моменти. Заедно с господин Яколино представихме пилотен проект, който беше избран от Европейската комисия. И в четвъртък ще се включи в гласуването по бюджета. Акцентът е върху мигрантите върху децата. Това предложение се роди след посещението ни в Лампедуза. Разбира се, с подкрепата на неправителствените организации, работещи на място. Благодаря. Госпожа Борселино има думата. Искам да ви помоля да бъдете максимално кратка. Благодаря. Искам само да спомена няколко неща центърът в Лампедуза не може да се счита, че е напълно неизползваем, защото не целият е, е повреден. Никога този център не е бил замислен като постоянен. Първоначалната идея беше хората да престояват там само 48 часа, но за кратък период от време имаше силен наплив на иммигранти и за това вместо те да бъдат прехвърлени към други центрове, казаха в Лампедуза за дълго време. Това са сериозни проблеми, които трябва да бъдат е, е, разрешени. Нещо друго, което за мен е интересно, че лодките пристигаха, но не можеха да отпътуват обратно, защото времето беше лошо през юли и август. Обаче това е необичайно, защото времето в Сицилия е хубаво. Не зная дали това изваредно положение не беше използвано за други цели. или лошото време не допускаше пристигане на иммигранти, или пък тези лодки се насочваха към други пристанища. Имаше една лодка, която потъна близо до Бриндизи. И това завърши с трагедия, с загуба на човешки живот. Понякога центровете не са добре управлявани. Въобще целият въпрос за миграцията не е добре решен. Проблемът е в е, това, че е, въпреки, че това са добри места, тяхното управление не е достатъчно добро. Доколкото ми е известно, информацията за един от е, центровете показва, че тези, които управляват центъра, имат проблеми с закона Трябва да направим анализ на ситуацията и да видим защо някои хора престояват в тези центрове 8-9 месеца. В заключение искам да благодаря на местните морски а, власти, за всички, които работят в а, понякога много сложни условия. Искам да им благодаря за щедростта, която проявяват при изпълнение на служебните си задължения. Госпожа Викстром за заключения. Съвсем накратко наистина. Да. Предстои ни още много последваща работа. Имаше е, неяснота по определени въпроси, трябва да я изчистим. В краткото си изказване се постарах да обясня, че ще работим – постепенно, стъпка по стъпка, за да доизясним положението. Искам да благодаря на Таня Файон, която беше фотографа на нашата делегация, на Хелън и на Мария от секретарията. Те са нашите героини. Искам да благодаря и на политическите съветници за тяхното участие, което винаги е приятно и плодотворно. Благодаря на всички колеги за героичното им участие. Още в началото си казахме, че програмата е много напрегната и ще трябва да направим много жертви. Направихме го и успяхме заедно. Много плодотворно работи делегацията, за което съм и признателна. Oh, преди да тръгнете, мисля, че сме на финалната права на заседанието, преди координаторите, но а, в протокола искам да се отбележи, че откакто бях избран през юни 2009 година за пръв път член на Европейския парламент, имах честа да бъда избран за председател на парламентарната комисия по а, правосъдие, вътрешни работи, е, граждански а, е, свободи благодарение на вас, благодарение на сътрудничество на всички членове и на